Уважаеми дами и господа, моля, заемете местата си. Сърдечно добре дошли, уважаеми колеги. Откривам а, открития председателски съвет, на който ще докладваме резултатите от Европейския съвет от миналата седмица. Искам сега да поздравя най-сърдечно сред нас председателя на Европейския съвет господин Ван Ромпой и председателя на Европейската комисия господин Барозо. Сърдечно добре дошли. Уважаеми дами и господа, първата точка, която ще обсъдим, се отнася за следното. Както знаете, Европейският съд обяви за нищожно решението на парламента за календара за пленарните заседания. Пред и за това трябва възможно най-бързо да създадем яснота в нашата работа в смисъла на последователността и приемствеността в парламентарната работа и функционирането на нашия парламент като съзаконодател. Искам да е, съобщя, че в понеделник, 14 януари, ще поканя за възстановяване на периода на заседанието. Освен това, председателския съвет ще се срещне на 10 януари, за да можем възможно най-бързо да планираме новия календар на заседанията за 2013 година. Така че на 14 януари започва заседанието в Страсбург, на 10 януари ще се събере председателския съвет и ще обсъди новия календар за пленарните сесии в Страсбург и това ще се гласува в, на пленарната сесия в Страсбург през януари. В началото искам да попитам дали имате някакви процедурни въпроси. Виждам, че не. Така че бихме могли да започнем, но господин Оди иска да попита нещо. Господин председател, бих искал да привлека вниманието ви на член 15 от договора за функционирането на Европейския съюз и точка 6, в която се предвижда председателят на Европейският съвет да изготви доклад пред Европейският парламент след всеки Европейски съвет. И аз се питам, защо от месеци насам докладът се прави пред разширеният председателски съвет, който според мен не отговаря на изискванията на договор за функциониране на Европейския съюз. Това няма нищо общо с, седалището в Страсбург, с функционирането на пленарната зала в Брюксел. Въпросът е, че по традиция от години насам сме свикнали да работим в рамките на пленарни заседания, а тези доклади, които изнася председател на Европейския съвет, не са отразени в протоколите на пленарно заседание. Благодаря, господин Оди. Отбелязахме си вашето изказване и възможно най-скоро председателят на съвета ще се изкаже пред парламента на пленарно заседание, за да представи своят доклад за Европейския съвет. Както знаете, съвета се проведе четвъртък миналата седмица и фактът, че следващото заседание на Европейския парламент ще бъде чак на 14 януари, следващото пленарно заседание, насърчиха вашите политически групи да насърчат председателят да проведе този председателски съвет отворен за всички членове и да поканят председателят на Европейския съвет да се изкаже не в пленарна зала, а пред членовете на Европейския парламент в този формат председателски съвет отворен за всички членове на парламента. Предполагам, че всички сте съгласни с тази процедура, която ни дава възможност да водим разисквания с господин Ван Ромпой и господин Барозо в много по-кратки срокове, без да се налага да чакаме средата на месец януари до година. Благодаря ви и сега давам думата на председателят на Европейския свет Хеман Ван Ромпой. Благодаря ви, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент. Като цяло Миналата седмица беше добра седмица за Европейския съвет, седмица, която трябва да бъде запазена. Понеделник бяхме в Осло, във вторник и в сряда министрите на финансите успяха да спазят сроковете и успяха да постигнат споразумение за един механизъм стабилност и банковият съюз, който ще бъде обсъден в вашият парламент. Това е много важен елемент за банковия съюз. В четвъртък беше взето решение за Гърция, като по този начин страната вече е на устойчив път към възстановяване и нейното място в еврозоната вече е гарантирано. В четвъртък и петък имахме много конструктивна дискусия относно бъдещето на еврозоната, като се съсредоточихме върху две области, където трябва да се вземат допълнителни мерки от вече направените. На първо място е засилването на банковата система напредъкът постигнат чрез създаването на тъй нареченият единен надзорен механизъм е истинския истинско постижение. Чрез него ще засилим банковия си сектор. Ако разполагахме с такова равнище на надзор преди 10 години, финансовата криза нямаше да бъде толкова тежка. Постигнахме това този напредък само за няколко месеца. През юни все още нямаше нищо, след което възоснова на първият доклад на четиримата председатели беше създадена работна група. Веднага след лятната почивка Европейската комисия направи своето предложение. Три месеца по-късно министър на финансите постигнаха споразумение, а парламентът вече е приел своята позиция на равнището на, на компетентната парламентарна комисия – и се очаква бързо приключване на законодателният процес. През юни помолихме министрите да постигнат споразумение по подробностите за единият надзорен механизъм до месец декември. И те го направиха. Това показва, че когато поиска Съюзът може да взима своевременни мерки, а това е много важно доказателство за нашата, нашият авторитет. Споразумението на 27-те държави членки относно единият механизъм за надзора показва добро равновесие. Той задоволява нуждите на страните от еврозоната, но остава отворени за останалите държави членки и не пренебрегва тези, които предпочитат да останат извън системата. Това е един разумен механизъм, който пред което предвижда добро споделение правомощите между Европейската централна банка и националните компетентни органи. Относно ЕЦБ предвиждаше ясно разделение между паричните правомощия и надзорните правомощия. Също така постигна се и нови, взеха се нови мерки за единия пазар на финансовите услуги. Но няма да спрем до тук. Вече гледаме към следващите стъпки, които трябва да бъдат предприяти. А те също са много важни за бъдещето на еврозоната. Както знаете, Разгледахме тези мерки въз основа на докладът, който аз изготвих заедно с председателят Барозо, председателят Драги и председателят Юнкер. Този доклад се основава на междинният доклад, представен през е, октомври и представлява също така, взимам предвид и приносът на комисията в подробният и план, както и докладът на Европейския парламент относно архитектурата на Банковия съюз и на единият надзорен механизъм. Два доклада изготвени от Мариане Тайсен. Аз е, обмених мнения с е, госпожа Тайнсен и с председателят на парламентарната комисия по заето социални въпроси, госпожа Пермаш Берес. Европейският е, съвет взе решение през първата полугодина до година да предприема редица мерки, в частност определение за активи. Така че когато се създаде единият надзорен механизъм, европейският механизъм на стабилност ще може да пристъпи към директно рекапитализиране на банките. За да може единият надзорен механизъм да бъде по-ефективен, възоснова на доклада на четиримата председатели взехме решение, че след създаването на механизма ще бъде създаден и един механизъм за оздравяване на банките, който ще разполага с необходимите правомощи да гарантира, че всяка банка в участващите в механизма държави членки ще може да бъде оздравена със съответните средства. През 2013 година Европейската комисия ще направи предложение, което ще бъде разгледано като приоритетно. Целта е предложението да бъде прието в рамките на настоящия парламентарен мандат. Целта е да се намалят данъчното време за данакоплатите и за економиката и трябва да се гарантира, че всеки, всяко оздравяване на банка ще се, организ... ще се състои по структуриран начин и ще бъде финансиран от самият финансов сектор. Това също ще бъде важна стъпка напред. И така, стигаме до втората област, върху която се съсредоточихме, а именно сближаване на економиките на страните от еврозоната. Економическите политики представляват общ економически интерес и са жизненно важни за държавите, които споделят единна валута. Не може да имаме единна валута и 17 различни економически политики. Някои от нашите държави членки бяха зле управлявани в продължение на години и ни отне прекалено много време да предприемем някакви мерки. Ето защо в качеството си на председател на Европейския съвет ще предложа мерки, както и пътна карта с конкретни срокове с четири елемента за Европейския съвет през месец юни 2013 година в сътрудничество с председателят на Европейската комисия и разбира се след провеждането на съответните консултации. Четирите елемента са следните. Първо, координация на водещите економически реформи в държавите членки, включително и чрез предварителни обсъждания. Второ, социалното измерение на економически паричен съюз, включително и социалния диалог. Възможността за създаване и обединяване на взаимни споразумения за засилване на конкурентоспособността и накрая механизъм за солидарност, който може да засили усилията положени от държавите членки, които са сключили подобен тип споразумения. Всички тези мерки не са цел сама по себе си. Водещата ни цел е да постигнем стабилен економически и паричен съюз, за да засилим конкурентоспособността и заетостта в целият Европейски съюз. Може да оцелеем в контекста на глобалната економика само, конкур... а, само ако сме конкурентно способни. В крайна сметка, постиженията на реалната економика ще засилят позицията на Европейския съюз. А много хора, които се съсредоточават само върху финансовите инструменти, пренебрегват този факт. Всички сме съгласни, че в рамките на този процес трябва да гарантираме демократичната отчетност и легитимност на равнището, на което се взимат и прилагат решенията. Възгледите на Европейския парламент в тази област, разбира се, са жизненно важни. Уважаеми членове, като цяло е ясно, че макар кризата в най-тежкият си етап да, засили, да застраши самото съществуване на еврото, най-лошото вече зад гърба ни. Но ни чака още много работа. Първите ни усилия вече дават своите резултати. Намаляването на разликите между спредовете е много окоръжаващ знак. Стабилността на единната валута е предусловие за възстановяване на доверието към европейските предприятия и економика като цяло. Разбира се, този процес е дълъг, както е дълъг и процеса на създаване на работни места. Но много вече беше постигнато през тази година. Точно преди 12 години влезе в сила пакетът от 6 законодателни акта. Тази година се постигнахме споразумение върху пакта за стабилност, започна да функционира Европейският механизъм за стабилност, а от своя страна ЕЦБ допринесе за преодоляване на кризата. И в края на годината постигнахме решенията относно банковият съюз, оздравяването на банките и Гърция, които вече обявих. Казал съм ви преди, повтарям го още веднъж. Напредъкът се постига стъпка по стъпка. до момента Съюзът не разполагаше с необходимите инструменти за справяне с економическа криза от подобен мащаб. Трябваше да създадем тези инструменти, да се споразумеем относно тях и понякога в някои случаи дори те трябваше да бъдат ратифицирани от държавите членки. Все още се чуват оплаквания, че Европейския съюз се действа прекалено бавно и че някои държави членки прекалено много се колебаят при взимането на решения за реформа на економиката си. Но ние ще проявим упоритост и ще постигнем успех. Винаги трябва да сме наясни, че напредъка стъпка по стъпка винаги е било метода на работа в Европейския съюз. Всичко се случва стъпка по стъпка, нищо не се случва с резки промени. Уважаеми членове на, този, на това заседение на Европейския съвет засегнахме всички тези въпроси. Обсъдихме също така и общата политика за сигурност и отбрана. От 2008 година насам този въпрос не е бил обсъждан на равнището на Европейския съвет. По няколко причини реших да включа тази, тази тема отново в дневният ни ред. Първо, заплахите за сигурността, пред които е изправен Европейския съюз, се засилиха през последните няколко години. Държавите ни трябва да поемат все по-голяма по отговорност за гарантирането на мир в съседните наши държави и отвъд тях. Освен това, наскорошните кризи, включително кризата в Либия, ни показаха някои слабости, които трябва да преодолеем, а економическият контекст засилва необходимостта от засилване на капацитета по най-економически съобразен начин преди лятната почивка, вече обявих намерението си да посветя Европейския съвет през месец декември на тази тема. Целта беше да започнем подготовка и да дадем насока на работата си. От практическа гледна точка поканихме върховният представител за външната политика и Европейската комисия да разработят предложения. Въз основа на тяхната работа и след консултации с държавите членки ще представя препоръки на Европейския съвет през декември 2013 година. Също така проведохме подробна, подобно разискване на влушаващата си ситуация в Либия. Поискахме от министрите на външни работи да разгледат всички възможности за подпомагане на позицията и също така да гарантират закрила за цивилните. Заселихме колко е важно да се подпомогне прехода без незаконният режим на президентът Асад. Подкрепяме един нов демократичен режим, който да зачита правата на малцинствата. В заключение, миналата седмица беше много успешна за Европейския съюз въпреки че все още сме наясно с сериозните економически и социални проблеми, под които сме изправени. Всички мерки, които предприемаме, имат една основна цел, а именно преодоляване на рецесията и борба с безработицата в по-добро положение сме, отколкото преди няколко седмици, но все още имаме много неща за постигане в държавите членки и на равнище на Европейския съюз. Благодаря, господин председател. Давам думата на господин Барасо. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа депутати, Последния път, когато бях при вас в Страсбург, нямахме много основания за надежда и радост, но ето, че последният съвет ни дава вече такова основание. Очертани са мерки, които бележат напредък. Механизмът за възстановяване на банките, за укрепване на банките, обещава да бъде успешен. В резултат на решенията на съвета през септември 2012 година вече три месеца по-късно можем да се похвалим с доста по-успешни действия така че е, миналата седмица действително бе добра за Европейския съюз и ние смятаме, че е, можем да обърнем поглед с оптимизъм към идните месеци. Естествено, необходима е, е политическа воля. Единият надзорен механизъм е задължителен е, елемент за излизане от кризата – Важно във всеки случай е, е всички държави членки, 27-те държави членки, е, да е, приемат осъществяването и работата, действието на този механизъм в рамките очертани от договора. Необходими са усилия и от самите банки в рамките на единия надзорен механизъм е, механизъм. Защото само така ще можем да разчупим дяволския кръг е, между държавите членки и банките. В рамките е, на очертаните заключения и решения на съвета от миналата седмица, ние ще трябва да предприемем мерки, които да се договорят от всички участници, така че е, колкото е възможно по-бързо е, единият надзорен механизъм да се съпроводи с новите правила за е, гарантиране на влоговете и за собствения капитал на банките. Това са общи правила, които са изключително важни и които на всяка цена би трябвало да вървят ръка за ръка с единния надзорен механизъм. Колкото е възможно по-бързо, трябва да е, са на лице всички тези елементи. Да, е, необходим е единен е, механизъм и за е, спасяване на банките е, в е, лошо състояние. Е, това е изключително важно от гледна точка на комисията и ние се надяваме, че това ще бъде подкрепено и от парламента, и от съвета. Необходима и една следваща стъпка за създаването на една по-устойчива и по-добре работеща, по-здрава банкова система – която да е, предпазва банките от бъдещи трудности, като тези, с които те се сблъскваха до този момент. Европейският съвет проведе една много е, открита дискусия за бъдещето на малките и средните предприятия в присъствието на е, съвета, на Европейския парламент, е, на заинтересовани лица, и организации, като е, нашите е, усилия са насочени най-вече към това да се създадат е, е, двата основни документа, които ще дадат гаранции за едно по-добро и по-стабилно развитие на малките и средните предприятия в Европа в бъдеще. Това е, са всъщност е, двата инструмента, които са от е, основополагащо значение – и както казах и миналата седмица, не очаквам е, дългосрочни е, ефекти от тези е, бързи и е, краткосрочно очертани действия и мерки. Важно във всеки случай е, че е на лице съгласие по необходимите стъпки. Непосредствената задача на съвета и на комисията е осъществяването на двете законодателни мерки в рамките на така наречения двупакет, който бе прият и след шесто пакета. Необходима е много оживена комуникация и дискусия по проистичащите от двупакета и шеста пакета мерки за държавите членки, но само на тази основа ние ще можем е, да е, помогнем за едно по-добро развитие на е, държавите членки в Европейския съюз на основата на един механизъм за солидарност. <clears throat> Само така ние ще можем да поддържаме една е, устойчива, жизнеспособна архитектура и структура на Европейския съюз. Много важно е да идентифицираме специфичните опасности, специфичните потребности <coughs> и да оказваме съответно конкретна помощ в резултат на анализа на тези потребности и опасности. Само по този начин ние ще можем и да предотвратяваме бъдещи кризи и същевременно да постигнем така желаната конкурентоспособност и растеж. Общностният метод ще бъде в основата на всички усилия на Европейската комисия и е, по този начин ние смятаме, че ще можем да се справим добре и с е, е многогодишната финансова рамка за следващия отчетен период. Е, комисията няма да щади е, силите си и ще търси съгласие и правилни решения и в бъдеще. Ние е, във всеки случай очакваме и настояваме за едни е, истински демократични дебати в държавите членки по предложените от нас мерки. Социалният диалог, както знаете, е в центъра на вниманието ни винаги сме смятали, че е, всички елементи на европейската политика би трябвало да са насочени към социално сближаване, към е, равенство е, между хората, към равни права и равни шансове. Надявам се, че ще вървим е, последователно именно по този път и много се надявам, че е, тези добри решения на Европейския съвет от миналата седмица ще намерят е, активната подкрепа и на Европейския парламент и на съвета. Социалната криза в Европа, госпожи и господа, е един изключително важен и тревожен за нас въпрос. Пет са основните приоритети от гледна точка на комисията. От пролетта и от е, съвета, заседанието на съвета през март, ние повтаряме непрекъснато, кои са за нас петте приоритетни области. Е, това, е, че постепенно всички се обединяваме около еднакви виждания за това как ще постигнем повече заетост, как ще постигнем социално равновесие и е, едно е, по-видимо социално измерение е много радостно. Е, единият пазар е един от нашите основни успехи, едно от нашите основни постижения. Комисията би желала да напомни за това, че седем конкретни предложения за мерки са внесени от комисията в Европейския парламент и се надяваме, че колкото е възможно по-бързо, те ще бъдат прияти и ще влязат в действие. Така че през идната година ние ще можем да заработим в очертаните от тези, тези седем основни приоритетни мерки мрежи на европейската индустрия. Това ще доведе до конкретен успех – Важно е във всеки случай, че се постигна междувременно съгласие за единния европейски патент. След много години дискусии, които очертаваха повече различия, отколкото общи виждания. Нека още веднъж да повторя, че срещата на е, върха миналата седмица е, все конкретни решения – националната съпричастност е изключително важна. Това бе подчертано за пореден път съвсем ясно миналата седмица. Амбицията на държавите членки е, би трябвало да е свързана с е, механизма за стабилност, координация и управление и е, за единния надзорен е, механизъм. Е, по този начин ще се решат проблемите, свързани с Европейската валутна единица, с еврото и през 2013 година ние се надяваме, че на базата на нашите приоритети ще постигнем ниво на стабилност. Растеж и е, инвестиции са необходими на Европа и това е, естествено може да стане в, е, е, на основата на една адекватна финансова е, многогодишна рамка. Завършвайки, ще ви пожелая е, весела коледа и щастлива, здрава нова година. Благодаря. Давам думата на председателя на НП Йозеф Дол. Господин председател, уважаеми колеги, Европейския съвет от миналата седмица одобри единият надзорен механизъм за банковия сектор и също така постави основите за банковия съюз в Европейския съюз. Това е истинска стъпка напред, на която аз се радвам, но ако трябва да бъда съвсем откровен, тези мерки все още не ме задоволяват напълно подобна политика може да е ефикасна само ако се вписва в една по-целенасочена и последователна политика. В противен случай ще открием слабости в мрежата, която изтъкахме. И благодарение тези слабости можем да пропуснем между дупките на мрежата някои от банките, които е трябвало да бъдат под надзор. Повтарям още веднъж, всички банки трябва да бъдат под стриктен надзор и нито една банка не трябва да, да има нещо за криене. Припомнете си, че беше необходимо фалит само на една банка, за да настъпи финансова и банкова криза по целия свят. Моята политическа група подкрепи приемането на единен регламент за оздравяване на банките. Този регламент ще се прилага за всички банки във всички държави членки. Също така ние сме убедени, че приоритетът трябва да бъде поставен върху засилването на економическото управление. А това означава прилагане на пакта от 6 законодателни мерки, както и на договорът за стабилност, управление и координация. Също така трябва възможно най-бързо да постигна споразумение по пакетът от две законодателни мерки. Уважаеми колеги, вече от две години говорим за кризата и трябва да ви кажа, че вече започна да ми е омръзна да повтарям едно и също. Предполагам, уважаеми председател Ромпой и председател ам, Барозо, вие също сигурно вече сте уморени да слушате едни и същи неща. Посланието ни ви си остава същото. Знаем какви са мерките, които трябва да приложим и знаем колко са трудни те за прилагане. Но трябва да имаме смелостта да го сторим. Нека не бъдем политици, които мислят на следващи, за следващите избори. Нека бъдем истински държавници, които мислят за, бъд, за бъдните поколения. Нека да не се оставяме на, на зрелищната политика. Аз лично не съм, не приемам опростените разсъждения относно Европейския съюз. Ние водим качествена политика в полза на всички европейски граждани. И всички, които очерняват името на европейските служители, имат една единствена цел, а именно да ослабят европейските институции в полза на междуправителствените споразумения, а някои от е, държавните служители в националните администрации получава същите заплати, дори по-високи заплати от е, заплатите на европейските служители. И вие, господин е, Ван Ромпой, трябва да, е, да отстоявате услугите и интересите на европейските служители. В противен случай това ще бъде край на целият европейски проект. Трябва също така да има и механизъм на, за надзор, с който ние ще се заемем. Обикновено едни и същи хора атакуват европейските институции и не искат да има стабилен европейски бюджет. Многогодишната финансова рамка, предложена Европейския комисия е жизненно важна. Тя ще ни позволи да се справим с предизвикателствата през идните 7 години планът, който изготви Европейската комисия и планът, който вие, господин Ван Ром, изготвихте, са правилната насока за развитие. Имаме нужда от много ясен календар за завършване на економически паричен съюз. Благодарение на пакетът от директив и регламенти беше възможно създаването на единия пазар през 1992 година. Днес, за да засилим економическото управление, имаме нужда да засилим и отчетността и легитимността, които го съпътстват. И мисля, че Европейският парламент е най-добрият гарант на тази, тази легитимност. Уважаеми колеги, тези, които смятате, че националните приоритети са по-важни, питам ви от какво се страхувате. От 60 години насам Европейския съюз гарантира мирът, просперитетът и солидарността, чрез борба срещу неравенството, подобряване на продоволствената сигурност, подобряване на околната среда и образованието. Чрез всички тези придобивки Европа се превърна в модел за целия свят. Но днес имаме нужда от нова основа за нашия съюз. Имаме нужда от нова политика и това е желанието ми за новата година. Нека да преодолеем политическата риторика и да се съсредоточим върху създаването на един истински економически и политически съюз. Знам, че някои държави членки не споделят тази съдба. Дори напротив, те твърдят, че ще преразгледат своето участие в съюза. Уважавам тяхното решение. И ако трябва да бъда съвсем искрен, с тъга разбрах, че Дейвид Камеран реши да не присъства на церемонията по връчването на Нобеловата награда за мир. По този начин той се присъединява те отричат дейността на британските министр-председатели, които донесоха за европейската интеграция. В частност, мисля тук за Уистън Чърчил. Както знаете, в Страсбург има една от сградите на Европейския парламент, носи името на господин Чърчил и аз като жител на Страсбург се гордея с неговата дейност. Леди Тачър, която подписа единият европейски акт и Джон Мейджър, който подпиша договорът от Маастрихт. Аз е, уважавам изключително много всички тези държавници. Уважаеми колеги, аз не съм против Великобритания и никога няма да бъда против Великобритания, но аз съм проевропейски настроен и като убеден еврофил не мога да разбера политиката на Обединеното кралство. Не разбирам защо продължение само с няколко години те преминаха от една прагматична позиция към едно постоянно не за всичко. Защо гласуват против многодишната финансова ремка и против бюджета, едновременно с това говорят за преразглеждане и предоговаряне на участието в Съюза. А ако искат такова предоговаряне, тогава защо възпрепятстват Съюза да, напред, да напредва? И също така не разбирам защо те, преч... те възпрепятстват други държави членки да преразгледат своето участие в а, Съюза. Не бива обаче да пречите на останалите. Също така бих искал да разбера и лобито за, за получаване на постове на генерални директори, на генерални дирекции в Европейския съюз и в частност защо Обединеното кралство продължава да настоява за своите отстъпки. Искам обяснение. Не искам да бъда агресивен, просто искам малко здрав разум. Всички тези въпроси трябва да се обсъдят по откровен и ясен начин в рамките на обсъжданията на годишната финансова рамка за 2014-2020 година. Обеден съм, че Европа трябва да продължи напред. Нашата сила е в общата ни работа, обща работа на 27, а утре 28 държави членки и се надявам, че държавите, които все още се колебае дали да останат с нас, ще си припомнят делото на своите водещи държавници. Те самите разбраха, че работата за европейския проект допринася за националния просперитет и за просперитета на цяла Европа. С тези с заключение искам да пожелая на всички ви много весели и приятни празници и се надявам до година да бъде много активна и да ни помогне да напреднем в изграждането на европейския проект. Благодаря ви. Благодаря. Сега за групата на социал-демократите господин Гераро Салом. Благодаря, господин председател. Господин председателят Ван Ромпой, в началото и в края на своето изказване, вие посочихте, че последната седмица е била една хубава седмица за Европейския съюз. Присъединявам се към това изказване, но желая да подчертая, че една добра седмица за Европейския съюз е нещо, което следва да се отбележи. Господин Барозо посочи, че той не споделя песимизма, който се разпростира наоколо. Аз съм на същото мнение и смятам, че ние в миналото никога не сме имали по-добри условия. Искам да подчертая положителните аспекти, но същевременно и да посоча, че съществуват рискове, че съществуват е, някои е, дисфункционалности и някои недостатъци в е, работата на Европейския съюз. Мисля, че приемането на единият банков на надзор е важна стъпка напред и то е, бих посочил дори, че това е значителна стъпка напред, която е, отразява усилията на парламента бързо и по интелигентен начин да е, приеме доклада на Тресен и Гигълт. Аз мисля, че механизмът трябва да бъде в Европейската централна банка и това е така, за да може да бъде възможна директна намеса при банките, понякога и при националните банки. Имам предвид бърза връзка с националните органи за бансов надзор. В текста става ясно, а и господин Барозо също подчертах, че Утре ще започнат конкретните преговори с комисията в рамките на триалога, но ние съжаляваме, че липсва достатъчно яснота във връзка с това как и кога точно ще влезе в сила банковият надзор. Това влизане в сила би могло при определени обстоятелства да окаже въздействие върху конкретните възможности по отношение на обвързването на банковия дълг с държавния дълг. Имам предвид е, страни като Испания и Ирландия. Естествено, всичко може да бъде извършено по оперативен начин, когато Времето вече ще е решило някои проблеми, но както и да е, решението трябва да бъде взето много бързо, защото както комисията, така и Европейският парламент с много амбиция пристъпват към тази е, работа, към изпълнението на тази задача и смятаме, че е, задачите на ЕЦБ трябва да бъдат по-широки, отколкото до сега. но обаче съществува проблем с е, бавното действие във връзка с Банковия съюз и що се отнася до рамката за е, закриване на финансови институти, тогава би трябвало да бъдат отчетени интересите на дънакоплаците, на гражданите и финансовият сектор трябва да поеме отговорност. Ние съжаляваме, че в момента в съвета нещата до някъде са блокирани. Разбира се, остава известна загриженост сред нас. Виждаме, че е, според начина на функциониране е, все още нещата вървят малко конфузно. Виждаме, че мерките действат бавно и е, това има отрицателно въздействие върху растежи и заетостта. Социалният стълб е поставен на слаб фундамент, а това а, оказва влияние върху демократичната легитимност на нашия парламент. Защо а, понякога настъпва объркване? Господин председателят Шулц каза, че а, нашата институционална архитектура е комплексна и това може да повлияе върху начина на нашата работа. Ние имаме пак а, за а, стабилност и растеж. Имаме пакет от 3, 2 мерки, от 6 мерки, а сега вече имаме мерки, които се вземат от комисията и държавите членки. Тоест, ние винаги трябва да дадем право на Жак Делор, който твърди, че Европейският съюз е неидентифицирана политическа цел и аз мисля, че в момента това а, е много трудно за изпълнение като задача, поради което ни е необходима яснота за гражданите, защото основно към тях е, са насочени нашите усилия. Отлагат се задачи с 6 месеца до съвета през юни 2013 година. Господин Рампой каза, че не може да се очаква бързо изпълнение на решенията и че всичко ще върви стъпка по стъпка. Ние трябва да базираме нашите мерки на времеви хоризонти от е, месеци, от е, години дори, е, а знаете, че това се отразява върху растежиетостта. Аз ще се спра по-късно на тези аспекти при едно друго изказване. Важен е обаче социалният стълб, като важен фундамент на Европейския съюз. Става дума не само за економически и валутен съюз, става дума за една политическа визия, за един политически проект, който трябва да бъде подкрепен и който се базира на редица ценности ценности и на участието в демократичния процес. И мисля, че това е първостепенна задача на парламента. Смятам, че това, което се посочва в решението на съвета за демократичната легитимация е една твърде колеблива стъпка, която наистина не води до там да бъдат създадени добри отношения между Европейския парламент и националните парламенти. Важно е да се посочи, че тук в Европейския парламент са съсредоточени интересите на европейските граждани. Благодаря господин Гереров. Сега от името на групата на либералите и демократите господин Варховстат. Трябва да сме е, честни и да сме наясно, че всъщност е, е, министрите на финансите ще кажат как точно ще се гарантират решенията на съвета от миналата седмица. Господин между междувременно каза, че всички е, опции, така да се каже, са отворени, открити, а това означава на практика, че заключенията не са вързани в кърпа. Но нека да се е, върнем отново на европейските министри на финансите. Да, единият надзорен механизъм наистина е една много важна стъпка напред. И ние знаем, че още в началото на 2010 година ние тук в Европейския парламент в продължение на месеци говорихме за това, че трябва да има единен надзорен механизъм. А съвета непрекъснато казваше не, не, не, не, в никакъв случай не можем да го направим. Е, и ето, че е, междувременно вече всички сме на едно мнение. Очевидно, още през 2010 година парламента бе заел правилната позиция. А ето, че сега, едва сега започваме с преговорите между съвета и парламента във връзка с законодателните мерки в пакетите, за които говорим. Едва сега започваме всъщност с преговорите по единия надзорен механизъм. Дали е, този механизъм ще обхване цялата система или само част от системата и какво ще се случи в крайна сметка, ако в началото, да кажем, е, някои страни решат да останат извън този единен е, надзорен механизъм, а след това по-късно е, пожелаят да се присъединят към него. Това е въпроса, който аз е, е, смятам, че ще стои непрекъснато на масата. И същевременно, от една страна, ние е, би трябвало да разграничим монетарната политика, паричната политика и от друга страна е, Европейския надзорен механизъм. А и двете са задача на Европейската Централна банка. Така че, как точно ще разграничим тези две основни задачи на банката в бъдеще, това ще бъде основната ни задача. Предстои ни много работа и държавите членки ще трябва е, очевидно е, съвсем и ясно да е, разберат, че всичко ще трябва да става под, така да се каже, егидата и под чадъра на европейските институции. Но как точно ще, го, ще се получи на практика, все още не е изяснено. Да, е, съжалявам, че така ясно и просто и директно каза, в крайна сметка не са чак толкова впечатляващи тези заключения и решенията. И затова смятам, че и комисията, и съветът би трябвало много сериозно да помислят за това как действително ще заложат основите на една система в бъдеще, която ще е, реализира и надзорния съвет и надзорния механизъм на пазара и той е един надзорен механизъм, но също времено не се казва нищо за европейско управление на еврозоната, не се казва нищо за европейско ския бюджет, за европейската многогодишна финансова рамка, за която знаем, че е, представлява също едно, един голям препани камък пред нас. И така, е, господин Баросо, естествено, вие имате вашето право да виждате нещата е, по вашия начин, но аз също смятам, че имам основание да е, казвам, че до този момент нещата не са чак толкова розови и оптимистични. Да, е, какви са причините в крайна сметка е, да се търсят е, по с някакви спасителни механизми? Ами това, те са ясни тези причини. Предстоят след месеци избори е, на национално равнище, на федерално равнище в е, Германия е, и политиците в такива случаи са малко по-сговорчиви и бързат естествено да намерят някакво решение. Но има и една втора причина, господин председател. Аз мятам, че има една а, реална причина, Financial Times избра вчера господин Драги за е, банкера и, и мъжа на годината. И а, е, той действително свърши чудесна работа. Да. А, той а, е, на практика непрекъснато насърчаваше и окоръжаваше и а, попритискаше европейските лидери да действат. Той като че ли е по-амбициозен от а, а, европейските лидери. А, и по тази причина, струва ми се, ако има напредък, е, то ние го дължим на него. Но кризата би могла да преодо... бъде преодоляна само, ако ние действително всички запретнем ръкави и вземем конкретни решения. Председателят, е, давам думата на Ребека Хармс от името на Зелените. Ще говори. Благодаря, господин председател. Благодаря също на докладите от е, името на съвета. Мисля, че е важно да се отбележи, именно когато се подготвяме за е, следващи големи е, дискусии, да имаме един добре функциониращ економически съюз на европейските държави. И трябва да кажа, че е, всъщност решението на надзора е, е да бъдат европеизирани големите банки и това съвсем не е банално решение. Големите държави членки, също гордата Франция, допуска от брюкселска перспектива да се гледа на тези неща и е, от Брюксел да се проверява дали банките у дома са в добро състояние. Когато става дума за банковия съюз, според мен е, решаващата стъпка е, беше направена миналата седмица. Всичко останало и тук е, давам право на колегата Върховстат, все още е открито. Аз е, не искам сега да изказвам критика към двамата председатели, господин Барозо и господин Ван Ромпой. Не искам да повтарям тази критика, защото иначе рискувам да повтарям едни и същи неща. На това място аз просто е, бих искала да предложа да си помислим какво е, всъщност е, представлява Европейския парламент. Е, това е всъщност е, е, една движеща сила и Европейският парламент е законодателен орган, той прие пакет от 3 мерки, от 6 мерки, това е ясно. Но виждам междувременно Европейския парламент в ролята на това задълбочаване, което ние искаме и което отново се отлага от държавните и правителствените ръководители от Нидерландия. Чух по време на пресконференция. Там беше казано, че ще трябва да се изчака по-нататъчната интеграция. Става дума не само за Германия, става дума и за други държави, които имат е, много големи резерви спрямо доклада не само на господин Ван Бропой, но и от това, което идва в комисията. Каква е ролята на Европейския парламент? Ние можем да приемем конвент, не би трябвало да правим това на посоки, а трябва да си помислим много добре върху тези неща. Сметам, че е наша задача не когато започне предизборната кампания и не когато сме избрали нашите кандидати за последователи на господин Барозо, да обясним на гражданите защо всъщност искаме да бъде поета взаимна отговорност в Европейския съюз, по-силно отколкото се поема до сега. Защо вярваме, че ни е необходим европейски финансов министр и защо това е по-добре за Европейския съюз и за неговите граждани? Как това ще помогне срещу тази заплаха от безработица, която е, се чувства в момента. Аз е, не пожелавам на Европейския парламент е, само да проявява сила, да проявява мускули в дискусията с комисията и със съвета. Аз пожелавам парламента да даде сила на своите граждани, така че да можем да приемем конвет през следващия мандат, защото ако ние не гарантираме тогава, тогава ние няма да можем да а, стигнем до този конвент. Благодаря. Благодаря, госпожо Харм. Сега за групата на ЕКР, колегата Епинг. Of the latest European Council, Council Господин председател, резултатите от е, Европейският съвет ми напомни на цитата на господин Поп, който е, от 1711 година напише своето есе е, в критика на демокрацията. Господин Атман, признам, че вие сте любител на поезията и се радвам, че вие предпочитате предпазивия подход, вместо да се хвърляте с главата напред. Защото, както знаем, подобни действия никога не водят добри резултат. Така че, мисля, че в това отношение, ако може да цитираме Поп, този, Поп, този Европейски съвет беше съвет на ангелите. Първо, защото се определи структурата на бъдещия банков съюз и ЕЦБ беше на, на, натоварен с нови правомощия, бяха определени и основите на една разклатена къща, която нямаше никакви стабилни основи до момента. Второ, определи се и създаването на оздравителен механизъм, който ще се финансира от самият финансов сектор. И аз съм много доволен от това. По този начин ще се предпазват интересите на обикновените хора. Първо, а къде идват лудите? Първо, в желаящите да се създаде механизъм за гарантиране на влоговете, т.е. да накопаца в една държава членка ще, ще гарантират е, прекомерният риск, който се поема в други държави членки. Това няма нищо общо с солидарността, а е свързано единствено и само с е, безразсъдното поведение на банките. Следващият въпрос е те наречените еврооблигации за проекти. По този начин държавите, които могат да си позволят, като имат по-голяма стабилност, ще трябва да плащат повече за своята кредитиране, отколкото биха го направили без тези облигации в името на някаква парадоксална солидарност. Споменахте, че евробондовете няма да бъдат въведени в, през, нашето, през нашия живот. Така че, господин Ван Ромпой, моля ви, останете по-близък до ангелите, не се подавайте на гласовете на лудите и ви моля да проявите разумност и мъдрост като истинския еврофил. Благодаря ви. Господин Хелмер, Европа за свобода и демокрацията. Благодаря, господин председател. Имаме фондове, имаме механизми за стабилност, а сега вече имаме и е, банков съюз, е, защото на практика се предлага именно създаването на една обща основа за функциониране на банките. Но, в крайна сметка, колко бързо това ще помогне за е, излизане от кризата, е, най-вече на еврозоната. Като имаме предвид е, е, колко големи са проблемите, масивните е, постоянни трансфери на огромни суми. Е, за спасяване на закъсалите банки и закъсалите държави. Е, необходими са много големи суми от, е, е, и висок процент от общия, от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз, за да се запушват дупките. На практика, вие не се справяте с инфлацията, с е, спирането на е, ръста на безработицата и е, колкото и да говорите за това, че социалното измерение и заетостта са приоритети, на практика трябва първо да докажете, че ще го направите. Наистина, необходим е просперитет, необходимо е благосъстояние и заетост най-вече сред младите хора има много, които страдат от е, е, положението в момента. Но господин Фан Ромпа и господин Баросо, господин Шулц, вие носите отговорността и за невзетите решения до този момент и за решенията, които в бъдеще би трябвало да започнат най-сетне да действат. Вие, господа, в момента носите отговорността и затова в моята страна е, хората смятат, е, че не ни е необходимо членство в Европейския съюз и ще бъдем по-добре, ако сме извън. Господин Дол, аз е, наистина ще бъда много щастлив, ако ми дадете възможност да ви обясна всъщност защо така виждат нещата хората в Великобритания. Не само министър-председателя. Обединената левица е представена от господин Лехарик. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за вашият обзор. Струва ми се обаче, че няма обща визия, нямате истински проект за бъдещето на Европейския съюз. А този проект, разбира се, ще ни позволи да излезем от кризата в контекста на редицата масови съкръщения в Европейския съюз, за които не споменавате, в момента в който безработицата се увеличава, факт, който не споменавате, и момент, в който сме принудени да съкръщаваме бюджетите на всички национални бюджети. Струва ми се всъщност, че кризата в някои отношения се засилва. Защо, например, не, се, не си спомняме резултатите от Европейския съвет от юни, когато се говореше за пакет от 120 милиарда евро, би било добре да ни кажете кои проекти се финансират от тези средства, колко работни места са създадени или колко съкръщения на работни места са избегнати чрез тези проекти. В момента основният ни проект е механизмът за банков надзор. Да, той е необходим, но не разбирам защо Европейската централна банка трябва да бъде едновременно и съдя, и участник в спора. Ако имаме нужда от механизъм за надзор, защо тогава изключваме представителите на синдикатите на финансовия сектор? Защо също така ситито, където се извършват по-голяма част от финансовите спекулации, е изключено от механизма. Мисля, че е крайно време да преразгледаме правилника за дейност на Европейска централна банка и правомощите на тази банка. Тя има възможност да емитира валута, но това емитиране може да е само в интерес на националните банки, а не с цел стимулиране на економиката и създаване на работни места. Припомням също така, че няма никакъв механизъм за обединяване на съвета на на, на дълга, извинете, на европейско равнище, като резултатът е, че всяка държава членка е, е осъдена сама да се бори с държавният си дълг, а от това страдат гражданите. Въпросът е защо не създадем една нова система чрез обществена банка, паралелно на Европейска централна банка, която да се съсредоточи върху европейското е, развитие и създаването на проекти с цел създаване на екологосъобразна економика. И накрая по въпроса, който съвсем малко, съвсем слабо споменахте, а именно принципа за сключване на споразумения с отделните държави членки, т.е. възможност да се сключат споразумения с държави членки, които са съгласни да намалят своите социални придобивки, защото това ще бъде стъпка назад по отношение на трудовото право. Всъщност говорим само за ограничаващи пакети, пакет от 6 законодателни мерки, пакет от 2 законодателни мерки и т.н. Но никога не говорим за истинската Европа. Европа на нашето бъдеще, а именно човешката Европа. Именно Европа една социална Европа ще ни позволи да напреднем по бъдещето една политическа Европа ще ни помогне да излезем от кризата. Колегата Клас, колегата за независимите. Аз благодаря, господин председател. Ако правилно преброих, това беше 25-та европейска среща на върха във връзка с економическата и финансовата криза и ние все още не виждаме да се води дебат по същество за това какво е съдържанието на понятието солидарност. Въпросът изобщо не се поставя. Е, въобще не се говори за солидарност, когато става дума за структурните проблеми и за проблеми, е, които са безнадежди. Като фламандец, е, господин Ван Ромпой, вие знаете за какво говоря. В бългийската държава ние познаваме ситуацията. Знаем колко средства изтичат от Фландрия към Валония и на европейско равнище сега ще се въвежда нещо като бългийска система северните държави ще трябва да трансферират средства към южните държави, т.е. един трансферен съюз по белгийски модел. Колко е, стабилна може да бъде подобна солидарност и къде са границите. Друг е въпросът каква ще бъде демократичната легитимност на обявените мерки. Когато гледам заключенията на съвета, това може да се нарече революционно. Те могат да се нарекат за революционни. Обаче каква ще бъде ролята на е, националните парламенти и в сътрудничеството им с Европейския парламент? До сега има повече въпроси, отколкото отговори. Какви истински механизми за демократичност демократичен контрол ще бъдат възможни в бъдеще, когато Европейският съюз е, все повече а, е, отегля към европейско равнище економическата, социалната и финансовата политика. Банковият съюз, който трябва да пази да накоплаците, е, всъщност а, а, означава намеса на финансовия сектор. На теория това звучи много добре, обаче всъщност какви а, са гаранциите, разходите на банковия съюз да не се прехвърлят върху клиентите. Вие въобще не можете да дадете банкова гаранция за това. И е, сега може да се е, проведе ентия поред е, Европейски съвет на върха, но това няма да промени нищо. Благодаря. Uh, Господин Брасо, да, в е, първото му изявление аз съвсем честно представих моите виждания за е, приключилия съвет миналата седмица. Естествено, че това е логично. Е, министрите на финансите ще трябва да вземат едно много важно решение. И това е по стечение на обстоятелство, така, веднага след заключение на, на съвета, заседават министрите на финансите. Нашите партньори, нашите е, партньори най-вече в инвестиционната област, е, е всъщност е, следят много внимателно тези решения. Още през септември комисията излезе с е, съответните предложения. Опитахме се да а, проучим а, становищата и позициите на държавите членки, но те бяха по-скоро отрицателни. А, именно поради а, банков механизъм, а, който се предлагаше тогава. А, и през 2010-2011 година, да, прави сте, нещата не се получиха, но ето, че сега през 2012 година вече е възможно да се обединим е, и да предприемем съответните стъпки на практика. Така че дискусията, която проведохме по време на заседанието на съвета, бе е, много е, оживена и много амбициозна, много конкретна. Е, ние в момента вече е, се опитваме да решим едни много деликатни въпроси, които са свързани с националния суверенитет. И това е именно голямото предизвикателство. Именно елемента координация, координация и насочване управление. Държавите членки вече са по-склонни да предприемат е, една стъпка в посока на това. Но основата на европейската демокрация сте вие, вие в Европейския парламент, тъй като сте пряко избрани от европейските граждани. И вие всъщност на практика олицетворявате европейския суверенитет. Абсолютно естествено е, е нашият парламент е, да участва в този дебат. Ние е, водим е, множество разговори във връзка с е, предстоящите срещи на върха. И гражданите обикновено ни казват, да, добре, е, вие предвиждате много хубави неща, е, които засилват е, европейския елемент. Но дайте ни малко време, защото не е лесно да се откажеш от, макар и малко, стъпка по стъпка национален суверенитет. Такива разговори водих и с граждани в Страсбург. Това е реалността до този момент. Европейските избори са на практика е, с, общи избори, сборни избори, които се провеждат обаче в 27 държави членки. И проевропейските сили би трябвало сега да се мобилизират и да започнат да обясняват какви са опциите, какви са възможностите на своите съграждани. Не да идват тук в Европейския парламент и да го обясняват на вас или на нас, не, да го направят в къщи, от дома. Защото а, действително ние а, вече имаме една много добра договорна основа за а, европейски действия. И имаме един, е, една готовност за европейски единен надзорен механизъм, за е, което гарантира на практика една много по-успешна, по-ефективна европейска политика в банковата сфера. Наистина е, честността и е, така трезвата оценка предполага да кажа, че ние в момента все още не сме готови да предприемем всички кардинални стъпки напред и да вземем всички решения в е, рамките на Европейския съвет. За момента не. Но е, на всяка цена обстоятелствата ни притискат да взимаме решение за излизане от кризата, за преодоляването й. И причината поради която ние е, взимаме решение и действаме, най-вече когато действаме, то не е заради това, че има някакво взето решение, а защото трябва да се реагира на е, развитието економическо, финансово, банково в държавите членки и да се коригират е, някои от нежеланите явления, някои от деформациите. И не забравяйте, това, което се случи в е, Гърция, е, беше предвидено от много от наблюдателите и анализаторите. Много преди да започнем ние да взимаме решение и да действаме и това, което се случва в е, Гърция и по отношение на Гърция тук на европейско равнище, всъщност е един дълъг, много продължителен процес. И последните е, решения е, за Гърция са всъщност един положителен сигнал за това, че ние взимаме вече съвсем реално конкретни решения за излизането на Гърция от е, тежката криза, в която е, се намира. А това, че опциите са открити, да, опциите са открити и това, че е, комисията носи голяма отговорност и това е така. Но ние се нуждаем от една силна европейска подкрепа. Господин Фан Рампой. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, няма много какво да добавя към казаното от председателят на Европейската комисия. Ще направя само няколко допълнителни коментара. От месец юни, когато изготвихме първия си доклад, започваме да обсъждаме четири основополагащи блока, които наричаме Банковия съюз, Бюджетния съюз, Економическия съюз и Политическия съюз. И така от месец юни работим по, четири, по тези четири аспекта. И никога всъщност не сме искали Европейския съюз да одобрява отделните доклади или да одобрява подробния план на Европейската комисия. Представихме тези проекти в дългосрочен план за обсъждане и стъпка по стъпка в подхода ни за постепен напредък направихме конкретни предложения и предло... чрез конкретни мерки по всеки един от тези аспекта. Това е основната ни работа. Това са усилията, които полагаме. Определяме дългосрочната насока в всяка една от областите и напредваме малко по малко на всеки един Европейски съвет. Няма да повтарям казаното вече относно Банковия съюз. Мисля, че действително постигнахме много важен напредък и го постигнахме с съгласието на всички членове на Европейския съвет, с 27-те държави членки дори и тези, които твърдят, че не искат да участват изобщо в банковия съюз и в единният надзорен механизъм. Дори и тези се съгласиха да подкрепят предложението, включително господин Дол и Обединеното кралство. И Обединеното кралство подкрепи споразумението на 27-те и държат да го почертая. Второ, относно втората ми коментар относно Банкови съюз е фактът, че постигнахме принципно решение да работим за създаването на механизъм за, за продоляване на кризите. Помолихме Европейската комисия своевременно да изготви своето предложение. Дори определихме конкретни срокове. Работим по абсолютно идентичен начин, както работим относно единият надзорен механизъм. През месец юни взехме принципното решение – и работихме възоснова на това принципно решение. Поздравявам дейността и работата на финансовите министри, но мога да ви уверя, че ако Европейския съвет не беше поставил крайен срок месец декември, по никакъв начин нямаше да се стигне до решение на министрите на финансите. Освен това, трябваше и държавите членки, които не са членове на еврозоната, да се ползват с същото отношение. Много ясно го заявихме и дори заявихме, че сме сходни да променим метода на гласуване в Европейския банков орган, за да гарантираме, че никой не е маргинализиран и че банковия съюз ще бъде истински европейски банков съюз. Без това принципно решение на Европейския съвет нямаше как да се постигне съгласение по конкретните подробности, но все пак поздравяваме министър на финансите за тяхната работа. А относно бюджетния съюз, приветствам приемането на, пак, на пакта от 6 законодателни акта и договорът за стабилност, управление и координация. Остава ни само пакета по двата законодателни акта, който също е много важен. И постигаме напредък и тук. Относно економическият съюз, трябва да отбележим европейския семестър и фактът, че можем да изготвяме препоръки специфични за всяка държава членка, но няма как да сме сигурни, че държавите членки ще спазят и ще последват тези препоръки, дори те да са много добре подкрепени с доводи и доказателства. Както знаете, разполагаме вече за щастие с инструмента за контрол на прекомерните макроекономически дисбаланси. Но е възможно този механизъм да влезе в действие прекалено късно. Ето защо, за да насърчим всички държави членки да предприемат необходимите реформи за засилване на нашата конкретна способност, имаме нужда от своевременни мерки и от ангажираност от страна на държавите членки. Ето защо инструмента за сключване на двустранни споразумения за нас е много добър инструмент. То ни позволява да да зачитаме националните правомощия, а едновременно с това договорите, сключени двустранно между държавата членка и Европейската комисия, могат допълнително да насърчат държавите членки да засилят своите действия за економическа реформа. Тези споразумения не са само с дисциплинарен характер. Те също така имат за цел да насърчат економическия растеж, създаването на работни места и засилване на конкурентоспособността. Така че тази концепция е много по съобхватна отколкото вие си представяте. Това не са доклад, това не са договори с наказателен характер. Те имат и много положителни аспекти за, за насърчаване на конкретна способността. И също така държа да подчертая, че тези споразумения, тези договори напълно зачитат националните правомощия. Те се вписват в един по-общ контекст, в който включваме всички цели на стратегията Европа през 2020 година относно демократичният контрол, трябва да, да започнем с новият надзорен механизъм. И ние като Европейски съвет няма да се бъркаме в организацията на този контрол и разпределението на правомощията между Европейски парламент и националните парламенти. Това е в вашите правомощи и ние няма да ви даваме насоки. Но водещият принцип е контролът да се осъществява на равнището на правомощията. Така че мога отново да кажа, че този Европейски съвет беше нова стъпка напред в правилната посока и в посока е, осъществяване и прилагане на практика на един дългосрочен план. Разбира се, съсредоточихме се най-вече върху краткосрочните мерки, т.е. всичко, което може да бъде извършено през идните 6 месеца. Но тези реформи, които ще приложим през едните 6 месеца, няма да имат действие само 6 месеца. Надяваме се да продължат да действат през едните 60 години. Единият надзорен механизъм не го съставаме само за 6 месеца. Също въжи и за, един, за банковият съюз. А на господин Феховщат мога да кажа само, че процесът от че периодът от 9 месеца е много важен и в природата. В 9 месеца може и периодът на създаване на живота. А ние дори си определяме срокове от 6 месеца, които са и по-кратки от естественият срок от 9 месеца. Някои проекти още не са напълно готови и озрели, както каза председателят на Европейската комисия, невъзможното през 2008 година днес става възможно. Но за целта трябва да поставим някои трудни въпроси относно суверенитета и солидарността. И трябва да си го признаем. Навлизаме в много чувствителни области, затова трябва много внимателно да напредваме стъпка по стъпка, но не бива да губим насоката, която сме си поставили. Затова и докладите, които изготвяме, са толкова важни, защото чрез тях поддържаме натиска, който се оказва върху останалите европейски институции. И аз никога съм си въобразявал, че всичките ни мерки могат да се приложат и осъществят от първия опит. Но е важно, много е важно да поддържаме и да сме наясни в каква насока се движим сравнението ми с Ангел, благодаря ви за него. Коледа наближава и въображението се разпалва, но когато ме сравнята с ангел, ще ви помня Паскал, който казва, че човекът не е нищо ангел, нито звяр. И аз ви уверявам, че не искам да съм ангел по никакъв начин. И така, уважаеми колеги, всички сме наясно, че ни, чакат още, ни чака още много работа. Някои от нашите държави членки са изправени пред много трудни предизвикателства, защото бяха много се управлявани в продължение на години и ние ги подкрепяме възможно най-много, доколкото е възможно, чрез Европейският механизъм солидарност. Пак повторям, Миналата седмица беше много добра за Европейския съюз, но още сме много далеч от целите, които се стремим да постигнем. Желая на всички ви весела коледа и приятни празници в края на годината. des anges au ciel, Noël, Noël. Нека ангелите пеят в небето коледа, коледа. Относно периодът от 9 месеца, господин Верхощад, господин Ван Ромпой, ще си позволя само да ви кажа, че в началото на този период от 9 месеца обикновенно се случва нещо много по-приятно от Европейския съвет. Няма две мнения по въпроса. Господин Клес има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Що се отнася до демократичния дефицит, е, господин Барозо и господин Ван Ромпой предпочетоха да се изкажат е, малко по-общо не е лесно да се получи е, съгласие в Европейския парламент за нещо, обаче ако искаме да се отдалечаваме от публичното мнение в Европа, от е, даденостите на реалния свят, е, то тогава би трябвало да изминем още малко път, по-дълъг път, отколкото до сега. Благодаря ви, господин председател. Съгласен съм с казаното от господин Барозо, именно, че още не сме излезли от кризата. Все пак, господин председател, вие казвате, че положението се е подобрило. Много трудно обаче може да кажете, че животът на гражданите, които страдат днес, се е подобрил. Споменахте Гърция, но положението в Гърция, в Португалия, в Испания, вече и във Франция, и в Германия е много трудно за населението. И действително съм озадачен, че не обсъждаме този въпрос. Озадачен съм, че не желаете да отговорите на въпроса относно мисията на Европейската централна банка и възможността тези цели да бъдат променени. Озадачен съм, че не говорим за хилядите милиарди евро, които се укриват като данъци, за 14 милиарда спестявания, които биха могли да, да бъдат мобилизирани създаване на работни места за възможности за създаване на а, валута от страна на Европейската централна банка вече не за държавите и за банките, а за реалната економика. Действително озадачен съм, че не отговаряте на всички тези въпроси. А когато твърдите, че економическите паричен съюз ще има и социално измерение, аз предпочитам да говорим тук за социален договор на Европейския съюз. Благодаря, господин Халмар. Uh, благодаря, господин председател. Позволете ми да благодаря на господин Баросо и на господин Фан Ромпой за отговорите им, които демонстрираха още по-ясно моята мисъл. Те на практика не отговориха пряко. Вие, господин Баросо, ако застанете пред гражданите, така както се застъпвате за еврото, е, трябва да ви кажа, че е, действително ще пострадате. Е, защото очевидно не познавате добре общественото мнение в Европа. Демокрацията на европейско равнище е нещо, което е, очевидно не може да бъде постигнато, защото има различия. Има различия и във вижданията ни. Е, паричната политика е, показва всъщност необходимостта от е, по-стабилна финансова политика като цяло. Е, но ние желаем е, не е, отказ от е, национален суверенитет и от държавен суверенитет. Ние се нуждаем от заетост, ние се нуждаем от економически растеж, от конкурентно способност. И как, господин Фон Рампой, ще направите Европа по-конкурентно способна? Вие казвате, че това е условието, за да може Европа да оцелее. Ние се нуждаем от по-низки данъци на практика, за да оцеляват нашите фирми, за да оцеляват предприятията и гражданите. А ние се нуждаем и от по-ефтина електроенергия. А европейската електроенергия е възможно най-скъпата в световен мащаб. Европейският съюз е, е, очевидно не може по пътя на никакви реформи да се укрепи и е, ние би трябвало да се откажем от тази иллюзия. Господин Епинг, слушах много внимателно господин Дол, господин председател, и ще го попитам сега след като говори за е, многогодишната финансова рамка, защо смята, че е, всъщност е, единствено британците му пречат. Е, холандците също не са много възхитени от тази рамка, която се предлага от всички страни. В крайна сметка и германският федерален канцлер госпожа Меркел също не бе склонна да приеме тази многогодишна финансова рамка. Така че, господин то, нека да помислим за а, общото въздържание в това отношение. А господин Ферховстат, ще ви кажа, че не бива да се тревожите за нашето политическо семейство. То е в а, добро състояние. Би трябвало да помислите за вашето. Това, от което се нуждаем сега е действително да економисаме средства. Госпожа Хармс. Искам да се върна обратно към въпроса за ролята на господин Драги, като че ли той играе извън държавния ред е, например, е, в е, Германия се смята, че не би трябвало да има публични средства, с които господин Драги да заплаща своята програма. Затова има много голяма загриженост по отношение на демократичните принципи в ЕЦБ и докъде ще доведе това. Аз мисля, че ролята на господин Драги през цялото време олицетворява предупреждение във връзка с това, че не трябва да се връщаме стъпки назад, когато става дума за задълбочаване на економическия и валутния съюз. Спомняте си, че господин Драги и господин Трише спасиха Европейския съюз да не се правят крачки назад, да се върви напред. Това е всъщност нещо, което Европейския парламент би трябвало да подкрепи. Ние бихме закъсняли, ако не успеем в страни като Гърция, Италия, Испания, Португалия, дори Ирландия да създадем доверие в това, че Европейският съюз няма да се откаже от своите обещания за растеж и че се отнася към тях сериозно. Благодаря, господин Верховстат. Господин председател, когато говорихме за 9 месеца. Аз също подобно на вас, не видях точно къде беше момента на зародиша в този Европейски съвет, за да можем да говорите за добри резултати след 9 месеца. Може би вината не е ваша, съгласен съм, но все пак аз поне този момент на зародиша не го видях. Относно въпроса за договорите или споразуменията, ние в Европейския парламент имаме много сериозни проблеми с тази концепция. Според нас не по този начин, чрез отделни договори между отделните държави членки може да се постигне истинска европейска политика. Поне споменете, сменете термина, не използвайте термина договор, защото Европейския съюз не е частно предприятие, което сключва договори имаме нужда от общо економическо управление, в частност в областите, които вие споменахте. И накрая, относно пакета от два законодателни текста. Знаете, че миналата седмица отново направихме предложение на Европейската комисия, за да видим как тя ще реагира. Това е едно доста умерено предложение, бих казал доста срамежливо предложение на Европейски парламент. Но в него се казва следното. Когато Европейския съвет иска от вас да създадете механизъм за един надзор, вие го правите. Когато Европейският съвет иска да се създаде механизъм за оздравяване на банките, вие ще го направите. Но смятате, че това действително е, е в съгласие с договорите. Ако това е вярно, такъв случай съм сигурна, че, че е съвместим с е, доход в на Съюза и механизмът за обединяване на дълга. Господин Гераро. Благодаря. Аз вече споменах за подхода във връзка с консолидирането в фискалната сфера и също във връзка с растежа и че тук има някои дисбаланси. Аз искам да посоча отново колко е важно да имаме интегративна политика, която да гарантира растеж. Това е включено в заключенията на съвета, но трябва да посоча също, че на тази база ние трябва да открием диалог с комисията, защото прогнозите, които са изготвени по отношение на фискалната консолидация, бяха погрешни, е, защото е, не беше взет предвид обхвата на мултипликаторите в една толкова чувствителна економика. Ние предложихме на комисар Рен е, от името на социалистите да започне диалог за економиката, в който да участват комисията и външни експерти, за да можем да изработим метод. И мисля, че е положителен е, факта, че се прави разлика е, правят се разграничения в фискалната политика и тя се разграничава от политиката за растежа. Е, това се посочва и във връзка с 2013 година в една анкета. Мисля, че е важно да не забравяме тези социални е, стълбове, но ние нашата политическа група ние не искаме препратка към а, блоковете от социален характер. Ние искаме един блок, а, който да включва и социалните аспекти и който да бъде достатъчно обвързващ. Когато мислим за социалния пакт в Европа, а, не трябва да забравяме, че той трябва да бъде свързан с растеж и заетост. Господин Ван Ромпой спомена, че връзките между националните парламенти и Европейския парламент а, трябва да бъдат нещо, което попада в отговорността на Европейския парламент, но тя не се ограничава само до изготвянето на доклади. Ако разглеждаме нещата Отделно ние е, ще установим, че всичко, което се отнася до економическото управление, трябва да попада в процедурата за съвместно вземане на решенията. Механизма за стабилност, с него трябва да се занимава и парламента. Ние искаме тройката в някои аспекти да се очита пред нас тук в парламента. Господин Барозо говори за амбициозност. Аз мисля, че е правилно да се посочи, че най-голяма е, амбиция се чувства тук в парламента и затова е правилно да се каже, че е, комисията е по-амбициозна от е, председателя на съвета, а пък е, той е по-амбициозен от държавите членки, така че ако трябва да открием общ знаменател, все някога ще стигнем до нула. И това е най-доброто. Така че е, мисля, че е, ще трябва всички да положим усилия, за да вървим напред. Сега коледа наближава, това беше казано от е, много изказали се тук. Пожелавам и аз на всички весели празници, а може би новата година ще донесе нещо ново, нещо друго, което ще ни доведе до създаване на еврооблигации, до фондове за погасяване, но има хора, които са католици католици, които евентуално са и вярващи. Папата каза, че а, е, магарето и м, волът вече не трябва да а, е, бъдат част от а, е, яслата, обаче ангелите все още не са изключени. Господин Ламасур е следващият оратор. Благодаря ви, господин председател. Господин председател Ван Ропорт, ви трябва да бъде поздравен за това, че политик, обща политика за сигурност и безопасност беше включена в дневния ред. Крайно време беше, тъй като от три години насам вече Европейския съюз разполага с тази много важна ново правомощие, но за нещастие, ако прочетем заключението, се оказва, че табутата си остават на място, защото тук не се говори нито за връзката между политиката за сигурност, за външната политика, нито връзките с НАТО, нито създаването на постоянни структури за сътрудничество, нито засилване на Европейската агенция по отбраната. Дори не се споменава необходимостта от общ анализ на заплахите. Текстът можеше да е написан още преди 15 години и Европейския парламент ще допринесе с, собствените си преценки, за да определи какви са реалните заплахи в днешния свят. И още един коментар относно един съществен въпрос, който беше пренебрегнат от Европейския съвет. Четири, трите години на кризата постави въпроса кой е органът в Европейския съюз, който може да кредитира при последна необходимост. Става въпрос за Европейска централна банка. За, за, за сметка на това обаче Европейския съвет не се осмелява все още да зададе много по-страшният въпрос кой е крайният данокоплатец. За нас това може да бъде само и единствено европейският дърнокоплатец. На Европейският съвет отложи дебата, както по отношение на годишната финансова рамка, така и по отношение на собствените ресурси на еврозоната. Проблемите с бюджетният капацитет някак си изчезна по същия мистериозен начин, по който се беше проявил. А с предвиденото уликотяване на, европей... на Гръцкият съюз, предвид новите правомощия на Европейския надзорен орган и органа за оздравяване, чрез новият механизъм за сключване на договори с държавите членки, става ясно, че още от сега данокоплаците ще трябва да допринасят. Как обаче, кога и на кого ще плащат? И се задава още по-трудният въпрос. Когато трябва да се координират политики, които си остават от националните правомощия, въпрос, който задавам към господин Барозо, кой в крайна сметка трябва да взима окончателните решения? Опитът през последните три години под ваше ръководство показва колко важен е Европейският съвет, но също така показва и ограниченията на неговите правомощия. Ясно е, че в а, а, по време на криза това той е единственият възможен пожарникар, който може да угаси огъня и това му дава легитимност. Но по е нормално време тази легитимност не е гарантирана, защото 27 легитимни легатимни управлявници не дават все още легитимност на Европейския съюз. И това е вярно, тъй като когато се изготвят за да защото за да се направи важна реформа, трябва да има договор, който да бъде ратифициран от 20-те държави членки. Много често обаче Европейския съвет е, се, състои само от високопарни думи, които се забравят незабавно от тези, които са ги произнесли. Така, например, в, от последният Европейски съвет не се споменават нито, дневни, нито Европа 2020 година, нито пактът за растеж. Бяха по, обещани 120 милиарда евро на последният съвета, знаете, че Европейска съюз не беше в състояние да си плати сметките за 2012 година. Какво да очакваме от боговете на Олимп, ако избраниците на земята забравят толкова лесно собствените си думи? Какво да очакваме, когато се, когато се пренебрегват междуправителствените споразумения по подобен начин? Трябва да се запитат какви са вашите собствени правомощия. Европейския съвет не може да бъде свръх законодателният орган в Европейския съюз. Не трябва да се превръща и в един вид европейски Г8, т.е. високопарни думи и никакви действия. Крайно време Европейския съвет да намери своето истинско легитимно място в рамките на европейските институции. Благодаря ви. Äh, Уважаеми колеги, благодаря ви най-сърдечно за тази толкова жива дискусия. Искам да благодаря на председателя на съвета и председателя на комисията. Искам да благодаря и за вашите изказвания. Това е последният е, председателски съвет през тази година. Дори и той да е, е открит, аз като председател на този орган искам да посоча, че следващият председателски съвет ще бъде на 10 януари. До тогава ми пожелавам милиони ангели да ви пеят чудесни коледни песни, пожелавам ви весели коледни празници и ви пожелавам преди всичко здраве пред новата 2013 година. Самият си пожелавам през тази нова година мирът, който имаме в Европа благодарение на Европейския съюз, да се превърне в мир а, и в други части на света. В този смисъл пожелавам на всички ви всичко добро и с това закривам заседанието.